органи. Няма да провеждаме разисквания по тази точка. Разполагате с протокола и текстовете от миналото заседание. Има ли възражение срещу протокола от заседанието ни от 14 април? Няма възражение срещу протокола. С това протоколът се счита за прият. Ще ви дам думата след като приключим с предварителните разисквания. Комисията по правни